Good morning, everybody. I think we should make a start. Добро утро на всички. Мисля, че е време да започнем. Left-hand microphone to appear on the web stream. So I hope that those of you that had logged in така, тези, които в момента са се включили в интернет в 9 часа сутринта, им казвам добро утро на нашата среща с uh, комисар Круз. Uh, so, uh, which is a hot off the press yesterday. Тук има една тема, която беше гореща а вчера по пресата. Разбира се, искам да поздравя най-сърдечно с добре дошла госпожа Нели Круз. С нея се срещаме много редовно, особено по въпросите на цифровите технологии и цифровия дневен ред. Госпожа Гъл работи по електронните подписи и някои проблеми, свързани а, с, с електронната търговия. Имаме, разбира се, колеги, които а, са разработили нашето становище като комисия и по е, изчисленията в облак и така нататък. Нашият е, е, нашата среща е технически наречена размяна на мнения но а, ние се интересуваме най-вече от инициативите, свързани с, с един а, цифров а, пазар и се надявам, че работната програма на а, госпожа Крус ще а, бъде част от това, което ще разгледаме. Разбира се, сигурен съм, госпожо комисар, че вие имате и доста други неща, които искате да споделите с нас. Да, благодаря, господин председател, благодаря ви за поканата. Аз ще направя нещо необичайно днес а, председателя на вашата комисия няма да се очуди, той ме познава доста добре. Но, вместо да ви изнеса една реч, разбира се, аз съм подготвила добра реч по отношение на списъка с постигнатите успехи в сферата на а, цифровизацията и цифровия дневен ред. Но, миналата ние уикенд в самолета за Египет, за съжаление не за почивка, а за да работим, за една много интересна среща, а за блогърите, е, за хората, които искат социалните медии да заемат полагаемото им се място. При различни, макар и трудни условия, Та, така, това беше темата на срещата в Египет, но докато си четях речта в самолета, аз всъщност осъзнах едно важно нещо, че имаме нужда от различна и много политически насочена дискусия по отношение на едно много важно нещо за единния пазар на телекомуникациите. Ето защо аз а, реших да не се концентрирам само върху общ преглед на постигнатото до тук. Разбира се, че ще го направя, но аз искам да се обърна къ, а, бе, с бележките си, с думите си към всички вас, членове на Европейския парламент. Разбира се, че ще отговоря на всички въпроси, които бихте искали да зададете по отношение на а, цифровия дневен ред. Но това, което ви предлагам, е да ми кажете дали бихте се присъединили към мен, а за да изградим нещо много специално от днес до момента на новите избори за Европейски парламент защото аз искам вие и аз да покажем на гражданите на Европейския съюз, че Европейския съюз съответства на техния живот, че Европейския съюз е формация, която се предполага и която а, предоставя възможности на своите граждани. И така, независимо в коя част на Европейския съюз а, е вашият избирателен район, район, е, искам вие да можете да кажете не само общи неща за единния ни пазар, но да можете да задоволите съвсем законните, основателните очаквания на вашите избиратели. Аз съм била политик на национално ниво в миналото и аз претендирам да знам известни е, основни неща по отношение контактите с избирателите. Ето защо аз мятам, че вие и аз трябва да можем да отидем, да се изправим пред нашите избиратели и да кажем, че сме сложили край на високите цени на роуминг услугите. Също така искам да можем всички ние да им кажем, че гарантираме неутралността на елек... световната електронна мрежа. Работили сме с вас заедно в различни сфери и а, знаем, че постигаме неща, но не сме дипломати до толкова, че а, да не казваме и това, което не сме постигнали. На моята възраст е трудно да се промени човек. Ето защо аз не бягам и до днес от дебати. Също така, а, знам много добре, че ние не споделяме винаги едни и същи становища, едни и същи идеи. Но, Искам да знаете, че бях дълбоко впечатлена от ангажираността на парламента и на комисията по въпросите за, цифровиза, за цифровата идея, цифровия дневен ред, разширяване на обхвата и така нататък. Вие се борехте за промяна, но доста лидери в рамките на Съюза не слушаха, не чуваха или пренебрегваха това, което се казваше. Ето защо аз съм дълбоко впечатлена от вашия борбен дух. И аз искам да споделя с, с вас а, своите а, мисли по отношение на единния цифров пазар. Защото ние, аз се включвам в бройката, знаем, че ние в Европа имаме най-големия скъпоценен камък, а именно единния пазар. Но ние трябва да го използваме добре. Ето защо, Малкъм, ние трябва да подготвим окончателния пълен пакет от документи до Великден до година. Но това означава сътрудничество. Сътрудничество и проява на воля да се постигне крайната цел. Ние сме заедно с вас в мнението си, че това ще помогне на хората, на економиката и ще й даде допълнителен тласък за развитие. Но аз предпочитам да говоря за хората, а не за цифрите само. Често можете да чуете, вие в Брюксел не мислите за хората, но аз искам да ви веря, че аз мисля за хората, а не за цифрите. Да вземем за пример младите, аз научавам много от своите, от членовете на а, своите а, съветници, на моя съвет от младежи. Те знаят толкова много, те са толкова интелигентни и начетени. А, младите, новата генерация най-вече държат да бъдат свързани, да са в постоянен контакт помежду си. И това е една много интересна категория. Защо? Защото ангажираността на всички граждани е нещо много важно. Младото поколение има нужда от силна, цифровизирана, економика. Ние с Малкъм сме го разисквали наскоро това, а именно, че най-голямата опасност в момента за Европа е огромния брой на безработни младежи. Това е най-ужасното предизвикателство, пред което сме изправени. А ако не се справим с това предизвикателство, ще трябва да говорим за загубеното поколение. И това няма да ни помогне. А това младо поколение иска от нас силна цифровизирана економика. Освен това, застаряващото население на Европейския съюз за нас означава, че ни трябват нови неща, които да бъдат цифровизирани по начин, който да помогне на възрастните да остаряват здрави в добра форма. Ето виж, аз имам тук а, в а, часовника си програма, която ми показва дали достатъчно физическо натоварване съм имала до сега за това денонощие и колко още трябва да направя. Аз имам един блог. А не ме питайте дали е голямо удоволствие, защото не е винаги е удоволствие, но когато говорим за застаряващото население – искам да ви кажа, че много можем да направим, да им помогнем на тези най-възрастни граждани на Европейския съюз да остаряват с достоинство в добра форма. И то с помощта на дигиталните услуги. Дигиталните контакти и връзки могат да помогнат и на политиците, защото те ще бъдат в контакт с хората и с възрастните и с младите. Така че тези дивиденти могат пряко да повлияят върху увеличаването и на социалните дивиденти. Разбира се, че не мога да твърда или да говоря пред вас, че а, цифровият свят ще ни даде всичко. Не, твърде съм възрастна, за да кажа такова нещо. Но трябва да постигнем този свръхчувствителен баланс между нещата, защото аз, ние трябва не само да имаме прекрасни блогове и дебати по тези въпроси, но и да ги прилагаме. Аз ви обещавам да прекарам следващите 12 месеца за изграждането на мост с вас заедно към нашите граждани, към нашите избиратели. Дали дали тази реформа е необходима на хората от Европейския съюз за удоволствие, за бизнес или за обучение, това няма значение. Но дори и критиците на Европа са съгласни, че в дигиталната сфера Европа е много напред. И също така мога да ви уверя, че има доста дълъг списък от други важни въпроси, но този е на един от най-важните. И така, това си е вид предизвикателство. Нека да ви обясна какво имам предвид. Моят портфейл от задачи е да реализирам тази изключително популярна политика в Европейският съюз. Цифровизацията. Но, от друга страна, ние се а, стараем много да избутаме нагоре и напред в дневния ред на Европейския съюз въпросите, свързани с дигитализацията. Един много силен, добре структуриран пакет, касаещ единния пазар, ще е това, което ще ни помогне да покажем на света, да кажем на света, че Европа е единна и се развива дигитално. Всичко това е наистина завладяващо. Вчера имахме изключително вълнуващ заседание с министри в сферата на науката, образованието. Говорихме за електрониката, за дигитализацията и така нататък. И това си а, го казахме че една година едно нещо изглежда абсолютно невъзможно, но следващата година става абсолютно възможно и се разпространява сред всички. Освен това, се разбрахме, че сега 10% от телекомуникациите, от електрониката, а, т.е. 10% от приходите се реализират от електрониката, от телекомуникациите, а за 2020 трябва да станат 20%. Което означава, че пазарите трябва да функционират, устройствата трябва да функционират, нови иновациите и новите открития трябва да се появяват. Ако не го направим, ще излязат на улицата възрастните и младите. И ще кажат, ето, купихме всички тези електронни устройства, но искаме най-високо качество на електронни услуги. Ето това е, което трябва да постигнем. Да предоставим качествени услуги. Така, например, защо вие кандидатствате за членове на Европейския парламент, а не на националните си парламенти? Аз Предполагам, че това е защото вие вярвате, че може да се постигне повече, когато се дадат повече възможности, повече свобода, повече свободна конкуренция. Малкъм, например, напусна а, уютния си дом и дойде тук, за да се бориш и предполагам, че ще продължиш да се бориш енергично. В нито един економически сектор няма място за граници. Границата е нещо изкуствено. Ето защо се казва и световна а, електронна мрежа. World Wide Web. Ето защо нашият европейски дивен пазар е непълен. И по мое мнение, сега е времето да променим нещата. Смятам, че все още не е късно. Идеите за промяна идват от всякъде, от всички посоки. Но между нас тук, в тази зала, трябва да започне движението. Това е движение и аз искрено вярвам, че по-късно 30 май ще бъде наречен деня на началото на движението, поставено от Европейския парламент. А именно радикален законодателен компромис да се направи. Нещо, върху което да стъпат а, тези, които се занимават с иновации, гражданите, които искат да развиват Европа. И така, Малкъм, може би бях малко по-радикална, но економичес... говорим за економическа криза. А економическата криза изисква огромни усилия и най-вече действия. Дайте да наречем нещата с истинските им имена – ако това е економически а, колапс, това означава, че трябва да предприемем много силни и реални стъпки. Всеки трябва да даде, за да получи. А ако сте съгласни с това мое твърдение, че реал, реалиите искат от нас да дадем нещо, за да получим нещо – ако сме заедно, ние ще можем да подредим мозайката. Не става въпрос за някакви индивидуални или странни промени. Не. Трябва да се направят промени, касаещи интересите на потребителя, например пазара на мобилните услуги. Само ако има истински единен пазар, роуминга като услуга ще престане да съществува, нито като правно, нито като економическо понятие. И тогава ще можем добре да подредим, подредим мозайката. Това е основното ни предизвикателство. Казвайки всичко това, искам да подчертая, че трябва да избегнем а, препирните по отношение на структурите. Не казвам, че не трябва да се прави и това, но в този случай нека в този случай да не губим време, защото времето ни е малко. Ние трябва да помогнем на гражданите, а не на бюрокрацията. Трябва да поставим гражданите на първа страница, а не бюрокрацията. Е, казвайки това, ще позагубя прия... някой друг приятел от бюрокрацията, но такива са нещата. Аз дойдох днес с отворено сърце, споделяйки с вас идеи за това как да подредим мозайката, да изразя загрижеността си за необходимостта от промени, да потърся а, самишленици, но аз не се страхувам да обединя тези, които мислят като мен. Но аз наистина малко по развълнувана говорих, но помогнете ми да в усилията ми да поразтръскам нещата от най-високите нива, аз получавам подкрепа в моето усилие да придвижат това напред. И аз си мисля, че наистина съм благословена да имам такава подкрепа. Но, за Европа е изключително важно да играе водеща роля в дигиталния свят. Аз смятам, че имаме достатъчно общи а, разбирания, достатъчно общи неща, които ни обединяват, а за да успеем да пораздрусаме нещата, така че те да се раздвижат. Вие сте абсолютно наясно с всичко това. Вие се срещате с вашите избиратели, те споделят с вас а, проблемите си и причините за загрижеността си. Но има някои изкуствени бариери, а ако ги премахнем, нещата ще се случат. И така, ако вие вярвате в единния пазар – ако вярвате в силна Европа, това ще ни помогне да променим на практика живота на всеки гражданин на Европейския съюз. Нека да действаме заедно, ако вярваме в едно и също. Аз до последния си дъх ще се боря да бъдем заедно, да постигнем онова, от което имат нужда хората. Това е нашата цел за всеки един наш мандат. И ваш, и мой. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви много за това, че се отказахте от предварително подготвената реч говорихте толкова разпалено за бъдещето на цифровия пазар. Мисля, че вие се намирате във вярната парламентарна комисия за едно такова послание. Ние ще изчакаме да видим точно какво имате предвид, но ние подкрепяме в голяма степен това, което се опитвате да направите. Сигурно ще има много коментари, въпроси. Аз вече имам доста колеги, които искат да вземат отношение. Гебхарт, Стайлер, Де Кампус, Детун, Вахен, господин Мандес, т.е. почти всички. Разбира се, ако има и други желаящи, трябва да го заявят. Започваме първо с господин Арес. Ще се опитваме да го групираме въпросите под вас, за да можем да получим отговори, стига да сте достатъчно експедитивни. Благодаря, госпожо комисар, че сте днес сред нас, обсъждайки трудностите в цифровата програма и амбициозните цели, които сме си поставили. Вие поставихте а, въпроси пред а, американците, свързани с а, улесняване на роуминга за туристи или за други граждани, които пътуват а, в Америка за бизнес или туризъм. Но има известно свиване на пакета поради свиването и на бюджета на Европейския съюз – Нещо е постигнато, но се нуждаем от повече. Когато говорим за интернет економиката, ние разбира се говорим за нея с положителни настроения. Но когато нещата стигнат до бюджета, тя отива на втори план. Това показва, че Европа не е инвестирала достатъчно в цифровата програма. Не е достатъчно да имаме само красиви думи, а да имаме един действащ цифров пазар в Европа. Това, което беше позабравено през последните години, бяха именно младите хора, и сега ние би трябвало да направим нужното, за да бъдат интегрирани те на пазара на труда. Нужни са ни бързи връзки, които действат. Вие се нуждаете от помощта на всички, не само на нашата комисия, за да могат да се свършат нещата. И нашата политическа група би могла да окаже огромна подкрепа. Искам да ви поканя да обсъдим идеи за подобряване на състоянието на нещата. Както вече споменах, може да разчитате на нашата подкрепа. Дори ако не стане всичко незабавно, поне за бъдеще ще може да се реализира единия пазар а, на цифрови технологии трябва да е в полза на гражданите. Цифровата програма доведе до създаването на национални цифрови програми, като тази на моята страна Испания. Как ще промените пакета, който споменахте, предвид на това, което някои държави членки вече правят? Дали ще бъде стъпка напред или назад? Евлин Гепхарт. Благодаря, госпожа Круз. Благодаря ви за този свеж подход към вашата сфера на отговорност. Вие говорихте като политик, а не само на теория. Мисля, че това е добре за всички ни. Права сте, че гражданите не искат да бъдат бомбардирани с технически детайлни. Те искат да знаят каква е основната посока, която сме поели вие поставихте акцент върху младите хора. Те са нашето бъдеще и ние работим а, за да се подобри техния живот. Именно днешните млади хора а, са тези, които правят нещата по по-различен начин използват технологиите, по-различни, отколкото сме ги ползвали ние, когато сме били млади, тъй като имат повече варианти на разположение. Понякога младите хора казват, не, аз не се нуждая от телевизор вкъщи, къщи, защото гледам телевизия на компютъра си. Те са хора, които държат на, на връзките. Искам да поставя няколко важни въпроса, първият от които се отнася до роуминга. Вие го споменахте. Не е приемливо да има толкова високи роуминг такси в Европейския съюз. Имате пълната ми подкрепа, както и тази на моята политическа група, на социалистите и демократите, това да се преодолее. Аз не разбирам защо трябва да плащам роуминг такси, ако искам да се обадя от Кел в Страсбург и да плащам повече, отколкото ако направя обаждане от Кел до Берлин. Младите хора не искат да се... Не, искат това да продължава така в Европа. Друг много важен въпрос, който бих искал да поставя, се отнася до неутралността на мрежата. Това е изключително ключов въпрос в момента в Германия. Има една голяма фирма, която се опитва да заобиколи изискванията за неутралност на мрежата. Читам, че на европейско ниво трябва да се предприемат действия, за да се гарантира неутралността. Не можем да приемем ситуация, при която големи фирми, например в Германия, казват ние ще забавим връзката по мрежата, или ще прекъсваме след като се прехвърлят определени мегабайтове. Хората използват компютрите си за електронни игри, за гледане на телевизия. Те се нуждаят от по-добри връзки. Така че достъпът до интернет с всички тези варианти, които имаме на разположение, трябва да предлага достатъчно варианти на приемливи цени за различни категории хора. Хората с ниски доходи също трябва да имат достъп до всичко това. Ние не бихме искали разходите да излязат извън контрол, както е в някои държави членки. Може да разчитате на нашата подкрепа в тези области да се поставят младите хора в центъра на вниманието и да се предложат всички тези варианти, които да са достъпни за гражданите. Председателя, може би да дадем думата и на госпожа Стайлер и след това ще обединим трите комисаря. Може да обединим всички въпроси и тогава да отговоря общо. Да, добре тогава. Госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Госпожо госпожо комисар. Вие говорите за млади хора, за възрастни хора. Споменахте здравеопазването, но ние трябва да наблегнем също и на самотата, която изписват възрастните хора. Till today, she said, no, she ran it, yes. Например, моята майка също ползва непрекъснато мобилен телефон, когато отива в църква, тя разчита на тази връзка. Относно достъпа до електронните книги, в Европейския съюз не е гарантиран този достъп. Трябва да направим така, че хората да имат връзките, от които се нуждаят. Евелин говори за, за дигиталната пропуст, за проблемите с достъпа. Ние не бива да отказваме на бъдещото поколение неща, които те сега вземат за даденост. Благодаря ви, че вашите съобщения в твит, ние ги четем, използваме тази система. Да, Катрин, виждам вече, че сте написали нещо и за днешната реч на госпожа Круз. Следващият оратор е Тун. Има ли други желащи? Корел де Кампус. Госпожа Бела също иска да вземе думата. Нека да повторя какъв е реда. Uh, I've forgotten your Christian name up to now, but I will get used to knowing each other. Да, не познавам всички, но ще се постарая. Антонио. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да ви благодаря за направеното изказване, както и да ви поздравя за това, че подчертахте, че се намираме в ситуация на економическа катастрофа. Безработицата сред младежите е вероятно един от най-сериозните ни проблеми. Вие вече казахте, че искаме цифровата програма да помогне за преодоляването на този проблем. Зная, че това е малко позакъсняло, но по-добре късно, отколкото никога. Искам да споделя нещо, което а, научих неодавна. В страните от Африка и Латинска Америка, където банковата мрежа не е достатъчно развита, а някъде дори не съществува такава, липсва доверие сред потребителите и далеко съобщенията заместват а, търговските операции. Затова мобилните телефони се използват а, писането, вместо писане на чек а, и при реализирането на а, прости търговски операции. Има бум на подобни услуги в африканските страни по очевидни причини. Потребителите вярват в цифровата система. Те нямат банкова система, на която да вярват. И това е един опит, който исках да споделя и да стигна до въпроса, който бих искала да ви поставя. Вие казахте, че не е необходимо да има граници в цифровата економика. Вие напълно сте права и мнозина го потвърдиха, включително моята колежка Евлин. Няма смисъл да има такива огромни цифров, ценови бариери, както при роуминга. След поставянето на последния таван имаше много обсъждания с а, а, експерти и беше казано, че трябва да се държи сметка за разходите за производство и за предоставянето на услуга, но все пак трябва да се позволи развитието на пазара. Но междувременно няма нови оператори, които да се появили на пазара. Така че сега съотношението не е 1-3, 1-10 вече. За цифровата програма е наложително да бъде успешна. Моментът е подходящ да помислим за поставянето на нов таван на разходите за роуминг. Благодаря, госпожа Тюн. Благодаря, Малкъм. Благодаря, госпожо комисар. Съжалявам, че закъснях. Много от тунелите в Брюксел са затворени и бях блокирана на път, но все пак това не би трябвало да бъде някакво извинение. Съгласна съм а, с това, че вашата реч, както каза Евелин, е много политическа. Ако разглеждаме политиката в Европа и да се примахнат бариерите, които все още разделят а, вътрешния пазар и гражданите, тогава а, роумингът е един от ключовете елементи. И тук можем да говорим за общи действия. Съвместно ние постигнахме много и аз съм изключително доволна и съм напълно съгласна с колегите, че вие сте силно ангажирана с този проблем, тъй като той е ключов елемент за обединяването на Европа. Всички днес се оплакват, че хората не са особено ентусиазирани за задълбочаване на интеграцията. И тук има един елемент, е, който може да бъде привлекателен за тях. Напълно съм съгласна с казаното от колегите. Искам отново да кажа това, което и вие казахте, че тук няма място за граници. Ето защо ние работихме съвместно по въпросите за разрешаване на спорове онлайн, т.е. за разрешаване на спорове между търговци и потребители, които извършват трансгранични транзакции и това да бъде достъпно на всички официални езици. Това ще допринесе за засилване на сигурността сред потребителите на европейския пазар Зная, че има финансов проблем тук и въпросът ми е дали въпросът за разрешаване на спорове онлайн ще бъде сред проектите, които ще се финансират по инструмента за свързване на Европа или пък виждате някакъв друг път. Ясно е, че това е един от е, елементите на цифровата програма и той ще се основава на тези елементи, които вие споменахте и които вече са на лице. И на последно място, всичко това допринася до, за политиката и дейностите на Съюза, които са в подкрепа на цифровия пазар, на който наблегнахте дебело. Това е общ дълг и на комисията и на парламента да осигури такава среда за бизнеса и за гражданите. Следващия оратор. Първо искам да ви благодаря за този открит политически дебат. Имаме възможност да обменим мнение по въпроса. С задоволство чух, че ще инвестирате много усилия в роуминга. Това е сериозно предизвикателство. За да спечелим гражданите, тук се крие голям потенциал от европейски мерки. Е, далеко съобщението се нуждаят от повече средства, повече инвестиции, за да осигурим добър достъп до интернет – трябва да се извърши рефинансиране. Роминга е много важен пробив в сектора. Друг важен въпрос неутралността на мрежата. В момента работя по становище за компютрите в облака и по-голямото използване на този тип схеми изисква операторите на мрежите да не ограничават обема данни, които могат да се обменят, тъй като това ще попрече на по-голямото въвеждане на тази механизъм. В дългосрочен план ще се изгуби част от потенциала на компютрите в облак. Трябва да работим по този въпрос структурирано. Необходимо е да се разработи и нормативен акт на европейско равнище, за да се дадат дългосрочни гаранции за неутралност на мрежата. Атаките към неутралност на мрежата в Германия изискват реакция. Трябва да се каже, има фиксирана ставка и може да се продават по-ефтини пакети, по-ефтини данни. Но достъпа е много важен елемент. Защита на потребителя също. Тук има нужда от по-голяма прозрачност за потребителите и за доставчиците на тези мрежи. Те трябва да знаят какво получават, какво купуват. Всичко трябва да е много прозрачно. За съжаление, в много от договорите това не е така. Иска ми се част от пакета да е да се включват оферти с пакети от достатъчен брой данни. Всичко това се нуждае и необходимото финансиране и за съжаление инструмента за свързване на Европа някакси отиде на заден план. Държавите членки не отчитат това, от което имаме нужда. Ние се нуждаем от този механизъм за широколентовия достъп до интернет, най-вече в селските райони. Нуждаем се от силна подкрепа в това отношение. Фирмите не могат да работят е, добре економически. Има проблеми в тези райони. Тук се крие голям потенциал за економическо развитие. Ако не използваме тази възможност, ще е много жалко. Господин Мандас, госпожа Абейл и господин Чевковски последните трима в списъка. Надявам се, че ще успеем да се вместим във времето. Започваме малко по-късно, така че може да свършим малко по-късно. Госпожа Крюс. Госпожа Крус, вие сте политик с визия, с изключително съвременно мислене. Надяваме се, че ще получите нов мандат като комисар, защото разчитаме на вас. Вие работите за модернизиране на пазара на далеко съобщенията. Миналата година ние можахме да се заемем всъщност и с организацията в Европа. Ние работим с Microsoft от много по- много, от миналото а, и се надявам, че вашата динамика ще доведе до демонизиране и на европейските институции. Надявам се, че ще можем да модернизираме и държавната служба в Европейския съюз благодарение на вашите усилия. Госпожи. Госпожа Абела. Благодаря ви, госпожо комисар. Два са важните момента в вашата реч, които са свързани с социалната програма, а именно желанието ви да се свържем с избирателите и да им кажем за е, таксите за роуминга, което е хубаво за потребителите, е, защото те ще извлекат полза от това. И другия въпрос – младото поколение. Безработицата сред младеща. Разбира се, трябва да има баланс между двете. В смисъл, потребителите трябва да извличат полза от е, прекратяването на таксите за роуминг, но пък бизнеса трябва да инвестира, за да осигурява повече работни места за младите, заради проблема с безработицата. Определено съм съгласна, че трябва да се премахнат таксите за роуминг, но искам да питам какво ще направим, как и кога ще стане това, как и кога ще решим проблема с младежката безработица. Преди да дам думата на следващия оратор, ще помоля всички да запазят тишина, защото трудно се чува в залата. Това въжи най-вече за политическите консултанти. Знам, че предстои гласуване, но ако трябва да си кажете нещо, моля да излезете извън залата. Господин Ческовски, госпожо комисар, искам да се спра на достъпността до интернет и съответната директива. Това е голяма пазарна ниша, която засяга не само лицата с увреждане, а и възрастните хора. Един от най-големите ни успехи е да променим философията. От дискриминация говорим за вътрешен пазар, който е добре за всички. Искам да благодаря на комисията, че предложи тази директива, но ние се нуждаем от по-амбициозен подход. Ще ви помоля да ни дадете вашата подкрепа. Комисията предлага да се обхванат само няко... набор от конкретни услуги в директивата. Ние ще знаем от по-общ подход. Всички публични интернет сайтове трябва да са достъпни. Трябва да се променят и дефинициите в директивата за мобилни устройства. Нуждаем се от вашата подкрепа, за да стане този проект малко по-амбициозен. Това е една от нишите, които са двигател на растежа във вътрешния пазар. Благодаря. Госпожа Рединг е, има думата. Извинявам се, госпожа Крюс. I <laughs> was a moment of inattention. <laughs> I'm, I'm very embarrassed of But anyway, you can see, you can see... Много се извинявам. Неловко се чувствам. Оттам започна роуминга все пак. Доста дълго време съм тук, явно. Anyway, uh, Um, Ако може, позволете на госпожа Рединг. Ако може да дадете на госпожа Рединг е, тишина. Ще си го запиша това. Свикнал съм да се обръщат към мен по различен начин. Но иначе ви разбрах, че ми давате думата. Това е най-важното. Ще се опитам да спестя време. Няма да се спра на всичко засегнато. Ако не отговоря на даден въпрос, ще получите писмен отговор. Винаги може да поддържаме връзка. Вратите са отворени. Ще започна с това, което казахте за майка ви с смартфона. Откъде черпите вдъхновение? И, и защо сте толкова ангажирана, се питам понякога. По време на моя мандат, по време на първата седмица, намерих вдъхновение от е, едно мероприятие в Мадрид, в университетския двор. Имаше мнозина студенти, стоях до двама испански предприемачи. Те си показваха какво са изобретили. И аз си казах, ама колко сте глупаве, вие давате информация на вашия конкурент. И те ми казаха, госпожо комисар, вие сте старомодна. Вие още не сте на етап поделяне, споделяне. А това е най-важният урок, който съм си извлякал. Просто трябва да се промени нагласата. За моето поколение е важното бе да се запазим всичко за себе си и да се опитаме да реализираме бизнес възможности. Ами казаха, ще се постигне по-добър резултат, ако се вслушаме в другите, в конкурентите и така нататък. Черпя вдъхновение също от моята дъщеря. Тя е в Америка, живее в Сан-Франциско, на 5 години и си говорим по скайп през уикенда. И един път ми каза, ние не сме на една и съща частота. И аз си казах, моля, това от една петгодишна от едно петгодишно момиче да го чуе. И тя каза, ние имаме различни принципи. И викам, нека да бъдем конструктивни. Можем ли да преодолеем различията? И тя ми каза, ти си много възрастна. Аз си казах, искам да й докажа, че не съм възрастна. И от тук черпя вдъхновение. От тези 14 годишни младежи и 4 годишната ми дъщеря, е, е, внучка. Относно безработицата с младежта, това е кошмар в някои държави членки. Ако не решим този проблем адекватно, последици също са ужасни. Не можем да виним, че човек не може да създаде семейство, да се найме жилище, защото няма перспективи. И това е много важна част от пакета. Аз съм убедена, че в дигиталната економика има средства за промяна в економиката. И за това става въпрос. Младежите са много по-тясно свързани. Ето защо аз съм толкова очарован от тази голяма коалиция с институциите, бизнеса. Човек може да установи, че може да отиде онлайн и да види какво липсва в cv му и да реши проблема, за да може да си намери работа. И не подценявайте стартиращите дружества, което е доста впечатляващо цяла Европа, не само в няколко държави членки. И когато говорим за безработицата сред младежите, нека да работим със съвместни усилия, да говорим и за жените. Не може да загърпваме жените в тежки времена, да поставяме младежите, мъжете на първо място. Трябва да има равнопоставеност. На това почива и моя подход. Роуминга, въпрос на който се спряхте всички, аз също го повдигнах. Това е доста популярен въпрос. Сега, никой не е наивен, но той е една част от цялата мозайка. И аз искам да не ви позволи да забравяйте, че той е част от една мозайка, едно парче от мозайката. Трябва да гледаме на общата картина, на цялата мозайка. Относно вашия въпрос, кога и как, всичко това е свързано с вашата ангажираност, с вашия график, с вашата воля да постигнете напредък и с вашата воля за съвместни действия. Това е един от въпросите. Единният пазар е, сам по себе си е много добър, когато пътувате в чужбина, било то в е, далечния изток, далечния запад, Латинска Америка, всички казват. Вие сте големи късметли, защото имате единен пазар. Най-голямата економическа сила на пазара. Ама какво правите с него? Това е истинския въпрос който крие много предизвикателства. Всичко е свързано и с конкуренцията. Някои от вас казаха в крайна сметка какво ще е въздействието върху пазара. Аз силно вярвам в конкуренцията. Защо? Защото тя поддържа всички живи. Тя дава гаранции на потребителя, че ще има равнопоставеност със съответните последици за качество, цена и новации. Ако не се насърчава иновациите, губим пред останалите партньори в света. А говорим за нещата в глобален план. Не може да изолираме Европа като остров. Трябва да се гледа нещата в глобален план. Граници няма не само в Европа, и по цял свят, така да се каже. Редица от вас споменаха думата доверие – Има нещо, което установихме по време на прегледа на дигиталната програма. Ще ви дам само един пример. Това не е единствения пример, не е и най-лошия. Италия, една демокрация, 41 на 100 от италианците никога не са влизали в интернет. човек трябва да се замисли защо. В други държави членки положението е по-добре, но все пак това не е единствената държава с такъв лош резултат. Защо? Хората не, не знаят за интернет или не знаят за ползите от него, или са много възрастни, като майката на колежката, която взе думата. Обаче не е само това. Много често нещата опират и до доверието. Трябва да се осигури доверие. Съвсем основателно колегата, който отива да гласува, каза, че на другите континенти има сериозен пробив в това отношение. Африка е много интересен случай включително и положението на жените там. Чрез мобилния телефон, чрез възможността за извършване на банкиране по мобилния телефон, микрокредитиране, чрез мобилния телефон те извличат по-голяма независимост, могат да започват бизнес по-рано. Относно пакета като цяло и какво правим за безработицата сред младежите. Ние насърчаваме стартиращите дружества, също и един подход, който да почива на единния пазар. Европейската економика ще е в по-добра форма, защото няма граници. Защото в крайна сметка това дава възможност на конкуренцията да пробие. Давам си сметка, че може да се направи повече по въпроса, но това е свързано и с образованието, с квалификацията. Друг въпрос, малка, за който си даваме сметка сега. През 2015 година трябва да се запълнят 1 милион работни места в сферата на информационните и комуникационни технологии. Това е предизвикателство не само да дадем възможност на тези, които търсят е, спешно работа. Ако ние не успеем да запълним тези работни места, фирмите ще бъдат принудени да насочат погледа си към други места, където да намерят работна сила. Та понякога наистина трябва да се направи връзка с образование и квалификация. Мобилността също понякога е на дневен ред. Е, Трябва да бъдем и гъвкави, но да отчитаме и факта, че при подобни обстоятелства дигиталният свят дава възможност дружество на едно място да има връзка онлайн. Имаме много добър пример германска фирма, която основава центров, центрове в Испания, защото се дава сметка, че кадрите, от които има нужда, се намират там. С колко време разполагам? С никакво. Неутралност на мрежата. Може ли само и на нея да се спря? Знаете какъв е мой ангажимент. отворен, неутрален характер на интернет. Мога да ви гарантирам, че за мен това е абсолютен приоритет. Даваме се сметката, че пречките за конкуренцията просто не могат да бъдат запазени. За останалите въпроси ще ви отговоря в писмен вид. Може и по интернет, по имейл. Благодаря. Well, you can see you had a very warm applause. And thank you, Commissioner Cruz, very much indeed. Благодаря много, госпожо Круз, за това, че бяхте с нас. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да разклатим кораба, но след това да го насочим към едно безопасно и спокойно пристанище. Благодаря ви много за това, че дойдохте. Искам да ви уверя, че ще ви помогнем за тази наистина благородна кауза. Добре, благодаря.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 А, искам да ви уверя, че можете да получите в писмен вид речта на госпожа Круз. И за това си мисля, че сега можем да преминем към гласуването съвсем в съответствие с това, което говорихме с госпожа Круз, а именно опозотворяване на потенциала на изчисление в облак в Европа. Ами, май ще трябва да започнем без, без госпожа Ферхоен. Нека да започнем да гласуваме, защото много от вас а, така с нетърпение чакат. И така, а, параграф 1, 15 изменение за... Не, ще трябва да проверим кой е за, кой е против. Моля, гласувайте електронно. Имате всички карти, надявам се. Двадесет и девет карти, като че ли в момента са поставени на мястото им. Creeping up. Everybody got their cards in. The vote is closed. Uh, and that's defeated by 18 votes against 13 in favour.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 Компромисно е, изменение 3 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, очевидно се приема. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. 39-то изменение за, против, приема се. 40-то устно изменение за, против, приема се. Изменение 41 за, против, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Изменение 50 за, против, приема се. 52 за, против, приема се. 53 за, против, Изменя се. А, приема се, извинете. А, 54. Приема се. 55 за, против, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, приема се. 57 за. Тези, които са за, не, ще трябва да проверим чрез електронно гласуване 57 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 против, 16 за. 58 изменение за, против, приема се. 60 за, против, приема се. 61 за. Мисля, че са доста близко брой, бройките гласове. Моля ви електронно и ако може по-бързичко. Да, прекратете гласуването. 19 за, 16 против, приема се. 62 за, против, приема се. Всички тези следващите а, точки от 1 до 5 гласуваме анблок, за, против, приема се. А, в а, преамбюла 6 за против приема се, компромисно изменение 1 за против приема се, осмо изменение за против приема се, компромисно изменение 2 за против приема се, 12 изменение за против приема се, а изменение 13 за против приема се, устно изменение в преамбюла за против приема се. А сега гласуване като цяло за окончателния вариант на становището. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 35 за. Не, 33 за. Двама въздържали се. Благодаря, госпожа Ване. Сега преминаваме към доклада на господин Фокс по хазартните игри. Трябва едно нещо да, про, да е, поправим там – ще ви кажа след това. Ашли, а, нашият докладчик иска ли нещо да каже? Да, госпожа Петикайнен има нещо да каже. Много кратко. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на а, съдокладчиците, на, за това, което свършихме заедно. Мисля, че добри компромисни изменения направихме. Искам да благодаря и на асистентите, и на екипите в политическите партии, е, политическите групи. А, те бяха готови да работят и до среднощ, сред нощ, както и с нощи се случи, но успяхме да постигнем добра, добри резултати поради технически а, причини а, нашето наименование НП, примерно, а не е упоменат навсякъде. А, можете да си отбележите 44, 150 221 223, 224, 309 и 368, а там а, трябва да се направи поправката, но като стигнем до компромисно изменение 8, там ще се а, уточним, но нека дойде време до изменение 8. Така, да започнем. Амблок гласуване Е, за 84 235 за против приема се. Компромисно изменение. Не, извинете, изменение 89 за против приема се. Компромисно изменение 7 за против. Очевидно се приема. А сега отиваме към 116 е, и 119 7. А, те са едни и същи. За, против, приемат се. Аха, 120 значи част от заличеното. 126, 127, 128 заедно. Моля, гласувайте за трите. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Значи това заличаване се отхвърля. Компромисно изменение 8. по неправилен ред са подредени а, разделните гласувания във вашите а, те папки и списъци. Така, по първата част, тези, които са за, против, приема се. Следващата част е част трета, а не част втора. А, не, извинете, нещо се е променило. А, ето тук гласуваме сега по част Втора, текста, който виждате. Така, тези, които са за, част втора да го прочита ли пак, пита председателя. Отбелязва си работата на комисията по онези случаи на нарушения и на жалби срещу някои държави членки. Много ви моля, гласувайте по-бързичко, защото по електронен път много лесно и бързо може да се гласува. Така, прекратете гласуването. Приема се 22 за, 13 против. Господин председател, а, това, което си спомняме, че се разбрахме, третата част, че няма, а, че ще отпадне просто, защото а тя поне не е работено от 2007 година. Е, не знам дали може само една част да се оттегли от едно компромисно изменение. Така, и по последната част, за против, отхвърля се. И така, това е единствената промяна. Така, много добра работа на докладчиците и докладчиците в сянка. 121 за, против, очевидно се отхвърля. 142 за, против, отхвърля се. 143 и 144 заедно за, против, отхвърлят се. 149 за, против, приема се. 150 до 153 за, против, отхвърлят се. Девето компромисно изменение за, против, очевидно се приема. 164-то изменение. За, против, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. Сега сме на 173-то за, против, отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 11 за, против, приема се. Отиваме към гласуване блок 190 и 198. За, против, не, по-добре е електронно да проверим. Моля, гласувайте с карти. Прекратете гласуването. Приема се. 18 за, 16 против. И така, 22 за, против, приема се. 200 и 201 за, против, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се. Очевидно се приема. 193 за, против, отхвърля се. Джури 13, приема се. 2004 до 2007 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, против, приема се. 218, не, компромисно изменение 18 И така. Параграф 9. За, против, отхвърля се залечаването. Компромисно изменение 14. За, против, приема се. 233 за, против, отхвърля се. Юри 19 за, против. Май трябва да проверим. Юри 19. Прекратете електронното гласуване. 20 за, 16 против, приема се. 236 за, против, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, приема се. 253 за, против, отхвърля се. А, не, извинете, трябва да се върнем, казва председателя. 236 е прието, нали така? Тогава компромисно изменение 15 отпада. Направихме електронна проверка. Sorry, Извинете, имаме грешка в 236. Ние сме против заличаването, а не сме за заличаването. Това съвсем техническа грешка е направена а, в списъка за гласуване. ЕНП е срещу заличаването на 236. Е, Това изглежда е грешка, наистина, защото толкова работа се върши, за да стане едно компромисно е, изменение факт, че е, не може да се гласува някакси, не е логично да се гласува за заличаването му. Искам вашето съгласие. Може и да спрете да крещите по мен? Казва председателя. Обикновено аз не се съгласявам с такива неща, господин председател, но искам да знам какъв е резултата от 236. Аз и мисля, че след като всички докладчици в Сянка също са съгласни, мисля, че правилно сме постъпили. Добре, повтаряме а, гласуването по 236, за да сме абсолютно сигурни какво се случва. Моля, прекратете електронното гласуване и това се отхвърля. Значи, гласуваме сега по компромисно изменение 15. За, против, очевидно се приема. Отново съвършване на 253 за против отхвърля се. Юри 5 за против приема се. 255 за против приема се. Култура 12 пада 256 за приема се. Не отхвърля се. А... Я да видим електронно. Да, отхвърля се с 4 гласа. Юри 6 за, против, приема се. 257 за, против, очевидно се отхвърля. Компромисно изменение 16 за, против, приема се. 273 изменение за, против, Приема се. Култура 5. Комисия по култура 5. За, против, приема се. Осмо изменение на комисия култура. За, против, очевидно се отхвърля. Девето, приема се. Компромисно изменение 17. За, против, приема се. 290-то изменение. За, против, очевидно се отхвърля от мнозинството, всичко друго отпада след това. Сега сме на изменение 304 за. А, извинете, това пада, защото 209 и 90 беше прието. 290 беше прието или отхвърлено?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 ЕНП си променя мнението ли? Какво става? Прекратете гласуването. Приема се. 305 и кул 13 за. Против. Приемат се. 309 и 10 за. Електронна проверка. 309 и 310. Отхвърля се с 3 гласа. Компромисно изменение 19. Кой е за? Против? Приема се. 322 за. Против? Приема се. 324 за. 324 кой е за? Резултатът е доста близък. Струва ми се, че е прието. Come on, please. Can you vote? Моля, гласувайте 324-то. Резултатът е близък. Приема се с два гласа в повече. Култ 14 за, против. Приема се компромисно изменение 20 за, против. Приема се 336 за, против. Приема се 346 за, против. Отхвърля се. Компромисно изменение 21 за. Против. Приема се. 356 за. Против. Отхвърля се. 363 и 364 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 22 за против, приема се. Култ 3 за, против, приема се. Култ 4 за, против, приема се. Юри 23 за, против, Юри 23 за, против, приема се. Култ 17 за, против, приема се. Култ 18 за, против, Резултата не е ясен. Кой е за изменение 18? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Приема се. Компромисно изменение 23. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 24. За. Против. Приема се. 367 и 368. Кой е за? Против. Отхвърлят се.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 Култ 26 за, против, приема се. Култ 27 за, против, приема се. Юри 17 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 28 за, против, приема се. 406. 406. Кой е за? Против? Uh, next to 406 it says... Казва се, че 406 се отпада, ако 410 се приеме. Но 410 отпадна, защото е част от компромиса. Така че гласуваме 406. Кой е за? Против. Приема се. Култ 30 с допълнение. Кой е за? Против. Приема се. Имко 33 за, против, приема се. Компромисно изменение 29 за, против, приема се. Юри 18 за, против. Струва ми се, че трябва да направим електронна проверка. Струва ми се, че е прието, но все пак да проверим. Прекратете гласуването. 21 за, 14 против. Компромисно изменение 30 за, с устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. Четиристотин Кой е за? Кой е за? 413 против. Отхвърля се. 400 за. Против. Отхвърля се. 415 за. Против. Приема се. Кул 31 с допълнение. Кой е за? Против. Приема се. Кул 32 за. Против. Приема се. 421 отпада. 422 кой е за? Против. Електронна проверка 422 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече. 18 на 17. Култ 23. Кой е за? Против? Отхвърля се. Култ 29 за. Против? Приема се. Култ 35 за. Против. Приема се. Юри 25 за. Против. Приема се. 425 за. Против. Отхвърля се. 285 и 362. Кой е за? Против. Приемат се. 366 за. То е идентично. Тогава преминаваме към първо изменение. Кой е за? Против. Приема се. Второ и до 8 за. Против. Приемат се. Трето е, е оттеглено. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Приемат се. 6, 12, 17, кой е за, против, приемат се. 7 и 13 за, против, приемат се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 15 и 16 за, против, приемат се. Сега стигаме до преембила Изменение 19 за, против, приема се. 20 изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. 86 изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. 45 то изменение за, против, отхвърля се. 46 изменение за, против, приема се. 48 за, против. Всъщност е оттеглено, така. 48 изменение беше оттеглено от госпожа Питикайнен. Компромисно изменение 3 за, против, приема се. 62 изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се 71 за, против, отхвърля се компромисно изменение. Всъщност не е компромисно изменение, това е 72 изменение. Кой е за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. 78 за, Електронна проверка, 78 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 14 против. Приема се 79 за, против. Отхвърля се 80 за. Електронна проверка по 80-то изменение. Струваме се, че се приема, но нека да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 на 17. 82 за. Против. Приема се компромисно изменение. 6А за. Против. Приема се. Сега гласуваме целият текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Тридесет и шест карти са регистрирани. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 32 гласа за, 3 против. Благодаря на Ашли Фокс и на всички докладчици в сянка. Искате ли да кажете нещо? Благодаря ви много. Сега преминаваме към гласуване на становище за Комисията по правата на жените за баланс между половите сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Госпожа Първанова не е в залата. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно изменение 6. За? против, приема се 50-то изменение за, против, отвърля се 51 на господин Мандес, кой е за, против, приема се 52 до 54 за, против, приемат се 55 за, против, отхвърля се 6 и 56 за, против, Електронна проверка 656. Моля, гласувайте. Uh, right, the vote's closed. Прекратете гласуването. Приема се. 7 за. You can't hear. Mrs. Head. Има шум в залата, не се чува добре. Госпожа Хет. може ли да изчакаме малко? Може да изчакаме. Може да изчакате за тишина в залата. Това е много важно гласуване. Да, исках да помоля тези, които напускат залата, да напуснат тихо, вместо да се говорят с други хора от залата. Това само показва големия интерес към доклада на господин Фокс. И така, седмо изменение на госпожа Парванова, докладчик. Кой е за? Електронна проверка по седмо изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 22 за, 10 против е. 57 на Мандърс. Кой е за? Против. Отхвърля се. 58 на госпожа Хет. Кой е за? Против. Приема се. 8 на госпожа Първанова. Кой е за? Про... Против. Приема се. 59 на госпожа Хет. Кой е за? Против. Приема се. 9,60. Кой е за? Против. Приемат се. 63-то за. Извинете, поправя се председателя. 61-во изменение. Кой е за? Електронна проверка. 61-во изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 62 за. Електронна проверка. 62 изменение. Електронна проверка. Моля, гласувайте по-бързо, ако може. Прекратете гласуването. Приема се 20 срещу 10. 63-то отпада. 64 на госпожа Хет. Кой е за? Против? Отхвърля се. 65-то на господин Мандърс, кой е за? Против. Отхвърля се. 66-то на Хед, кой е за? Електронна проверка. Изменение 66-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Десето изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се компромисно изменение първо. Кой е за? Против. Приема се. 11-то изменение. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е за? Струваме се, че трябва да направим електронна проверка. 11-то изменение. Втора част. Моля, гласувайте. Приема се с един глас повече. 13-то изменение. Кой е за? За, против. Отново трябва да проверим. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с два гласа в повече. 14-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 15 за. Против. Приема се. Със също мнозинство. Второ изменение на госпожа Първанова. Кой е за? Против. Приема се. 16 изменение за. Против. Приема се. Компромисно изменение 2 с разделно гласуване. Първа част. Без думите Централна банка. Кой е за? Против. Приема се и втора част. Кой е за? Против? Приема се със същото мнозинство. Компромисно изменение 3 за. Против? Приема се. 20 изменение за. Против? Приема се. 21 за. Против? Приема се. Четвърто от докладчика. Кой е за? Струваме се, че трябва да проверим. Моля, гласувайте четвърто изменение на докладчика. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 за, 18 против. 22 изменение на Люгрип за, против. Приема се 5 на Парванова за, против. Приема се. 24 на Мандърс за. Против. Отхвърля се. 23 за. Против. Приема се. 25 за. Против. Отхвърля се. 26 за. Против. Електронна проверка. Изменение 26. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 17 за, 15 против, 27 за, против. Отхвърля се. 28 с устно изменение. Имате текста от госпожа Хет. Кой е за? Против. Приема се. 29 с устно изменение за. Електронна проверка, 29-то изменение, сусното изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече. 17 за, 16 против. Компромисно изменение 4. Извинете, първо 30 изменения на госпожа Хет. Кой е за? Против? Либералите гласуват ли по това? Не е известно. Нека да направим електронна проверка, защото либералите не гласуваха. 300 изменения. Моля, гласувайте. 300 изменения, електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се 18 за, 14 против. Е, либералите решиха все пак да гласуват. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против. Приема се. Сега 34 на Мандърс. Кой е за? Против. Отхвърля се 35 за. Против. Отхвърля се 36 за. Против. Отхвърля се 37 за. Против. Приема се 38 за. Против. Отхвърля се 39 за. Против. Отхвърля се 40 за. Против. Отхвърля се 41 за против, отхвърля се 42 за, против, отхвърля се 43. Електронна проверка, изменение 42, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря, че поискахте проверка. 18 за, 14 против. 43-то. Кой е за? против, приема се. 44 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме проекто становището като цяло. Поименно гласуваме. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се 27 за, 3 против, 3 въздържали се. Благодаря на госпожа Първанова. Имаме сега още две кратки гласувания. Искаме да сме сигурни, че имаме нужното мнозинство. Проекто директива за второ четене на предложението господин Кройцман за митнически за митническо изпълнение на правата на интелектуална, интелектуална собственост. Това е консолидиран текст. Гласуваме електронно по целия текст. Прекратете гласуването. 27 за, 1 против. Благодаря ви. Също има поправка относно директивата за детските играчки. Имате текста. И така, нека да гласуваме електронно. Въпросът за тази корекция беше обсъден с докладчите в сянка. Моля, гласувайте. Това е техническа промяна към директивата за детските играчки. Прекратете гласуването. 30 за, няма никой против. Благодаря ви много. Сега преминаваме. Всъщност малко време ни остана и преминаваме към разглеждането на следващия доклад. Предлагам да направим кратка пауза от 5 минути. Тези, които искат да напуснат залата, да направят това, след което ще преминем към точката за общо европейско право за продажбите. Right. Thank you very much, everybody. We're spot on time. I'm sorry. Um, Благодаря. Всички са точно на време. Гласуването приключи по-рано. Можете да получите още 15 минути. Така или иначе ще разгледаме европейското право за продажбите. Имаме двама докладчици. Имаме и докладчици в сянка. Fox, I don't see any... Трима от тях, други не виждам. Искам да приветствам господин Штон Майер, който редовно присъства на заседание на комисията. Казах му, че ще му дадем малко време да вземе отношение по измененията по-късно. И така, кой иска да започне? Кой е докладчик? Господин Майер? Госпожа Гепхар предложи господин Майер да вземе думата. Значи вие започнете, след това госпожа Гепхарт, останалите докладчици в сянка и всеки, който иска да вземе думата. Благодаря, че ми давате думата, Евелин. Следващия път ще се сменим. Обсъждаме общото европейско право по продажбите. Искам да ви напомня, че дълго време се занимаваме с принципа, на който почива всичко това. В пленарна зала вече се гласува принципния въпрос за това дали е необходимо такова законодателство, каква форма да добие, какво трябва да предложи комисията. Парламента прие идеята този акт да е факултативен. Това стана с голямо мнозинство на времето. Сега вече имаме проект, е, към който има доста изменения. Благодаря на всички, които отделиха време да внесат всички тези изменения към проекта на Европейската комисия. Накратко, както знаете, Има две основни версии, двама докладчици с различни становища, които не са едни и същи. Може да постигнем компромис по отделни изменения, но не и по самия принцип. Като цяло за мен е проблема е следния. Евелин и други, вместо факултативен инструмент, искат сегашната директива за потребителите да бъде удължена, да имаме една преработена версия на продукта от 1999 година. като се отразят моменти като жизненият цикъл на един продукт и да се изгради съответната рамка. Също да се включат и разпоредби за екологичните условия, при които се съхраняват дадени продукти. Оставам с впечатлението, че възосновата на предложението на комисията вместо факултативен акт без това да пречи да се може да се променят разпоредби на други актове. Тези, които вече цитирах. Нашата работа може да почива единствено на базата на доклад по собствена инициатива, не и на конкретно предложение от комисията. Основният въпрос е дали искаме акта да е факултативен или не. Аз искам той да е факултативен, Евелин не. И ако остане факултативен, може просто да се променят всички останали директиви. Това искам да го кажа на колегите, внесли изменения. Относно самото съдържание на тези изменения, НП и редица други колеги направиха доста градивни предложения в своите изменения Репо, Холсмер, Кройцман, Обермайер и други. Това са изменения, които се вписват в системата. Можем да постигнем компромис по тях. Това е съвсем възможно. Въпросът е какво ще правим с напълно различния подход е, на двамата докладчици. Може би накратко трябва да се срещна с другия докладчик да обсъдим този въпрос. Още веднъж искам да подчертая, че принципно парламента вече е приел идеята законодателството за правото по продажби да е факултативно. В Германия положението е съвсем различно. Бундестага отхвърли идеята за факултативен акт, а Бундесрата, другата камара, където мнозинство е партията на Евелин, гледа положително на идеята за факултативен инструмент. И трябва да видим какво ще правим по въпроса дали директивата ще е факултативна или не. Да видим какво ще е мнението на мнозинството. Трябва да се намери пресечна точка в крайна сметка. Благодаря ви, че изразихте и ясна позиция. Евелин. Искам да коригирам погрешното впечатление, което се създаде. Решението на Бундесрата е следното. Нямаше мнозинство на социалистите. Никой не може да твърди, че социал-демократите в Германия имат различно мнение. Защото не е така. В германския парламент всички групи се произнесаха против идеята този акт е факултативен. И това бе ясно послание към федералното правителство, че що се отнася до федералната политика, Бундестага е органа с решаващ глас. Искам също да внеса пояснение и по нещо друго. В доклада Волес, където непрекъснато се излага тезата, че Европейския парламент също иска факултативен инструмент, Искам всички да се запознаят отново с съдържанието на този доклад. Там се казва, че това е един възможен вариант. Комисията иска да се извърши оценка на въздействието, за да се провери какви ще са последиците от този вариант. Но също да се проверят и други възможни варианти, които са предложени. Службите на нашия парламент внимателно се запознаха с методологията на комисията и оценките на въздействието. Има няколко проблемни области в проучването. Заключенията не почиват на добра основа, което е голям проблем самите служби на комисията казват, че оценката на въздействието има редица пропуски и недостатъци. който предполага, че не са адекватно проучени останалите варианти, за да се види кой е най-добрия. Това е нещо, което не трябва да забравяме в този контекст. Когато се приема един законодателен акт, е много важно той да е ползваем, да може да се използва, да е, работи, да бъде ефикасно прият, за да дава практически резултати. Относно измененията, много от тях са добри. За разлика от Ханс Петер, аз ще разгледам сериозно всички изменения. Няма да възприема неговия тон и неговото отношение, които са малко абсурдни, честно казано. Хубер Рошфор повдигна един доста важен въпрос в своето изменение – а именно стоките втора употреба и че нещо трябва да се направи и по този въпрос. Това е нещо, което някак си се загърба в сферата на защита на потребителя. Загърба се или се забравя за него. Въпросът трябва да се проучи внимателно. Това е добра идея. Трябва също така да проверим внимателно какво, какво казват и колегите Репо и Вайсерхолм. Относно това дали акта да е факултативен, те ми казаха, ние ще ви следваме. Не казвам, че Виденхолц и Репо са за факултативен инструмент, те просто искат да включат нови елементи, които аз не съм включила. Според тях няма смисъл да се внасят изменения по едно и също нещо и да повтарят това, което вече аз съм казала, просто искат да добавят нещо ново. Това го казвам, защото има разни слухове. Искам да внеса малко яснота. Има някои изменения, които не мога да подкрепя. Кройцман, Ланген, те са за факултативен акт. Аз определено не подкрепям идеята на господин Кройцман – с която ще се намалят правата на потребителя. Не само в областите, засегнати от комисията, а и сегашните права, с които вече се ползваме в държавите членки по линия на директивата от 2009 година. Положението ще се влуши и моята група определено не може да приеме тези изменения казвам ясно не на господин Кройцман. Не може да се намалява защита на потребителя спрямо това, което вече съществува в държавите членки. За мен, честно, това е напълно неприемливо. Друг въпрос, господин Фокс. Мога да приема вашите предложения, до толкова доколкото те бяха обсъдени с мен. Има и още нещо, което изисква внимателен подход. Аз говорих за минимална хармонизация. Помолих госпожа Хаймер да говорим за Mindestam на немски, който не е точно минимален – по-скоро означава известен, известно начално ниво на защита. Господин Рошфор казва, че доколкото е възможно, хармонизацията трябва да е максимална. Аз мога да приема тази идея с удоволствие, ако бъде постигнато това в някои области, в Европейския съюз би било много хубаво. В крайна сметка може да се окаже, че ще стигнем до там, до където стигнахме с господин Шваб за защита на потребителя. А, имаме, а именно да имаме набор от области с пълна хармонизация набор от области, където държавите членки не искат да отстъпят от позицията си и там да има минимална хармонизация. За мен това е най-добрият подход. Преди да приключа, имам една молба. Виждам, че имаме представител и на съвета. Вчера имах възможност да представя своите предложения в Комисията по правни въпроси. Господин Ленер каза, че междувременно съвета е за факултативен акт. Литовското председателство ще повърне това в един от своите приоритети. Искам да попитам Ирландското председателство на какъв етап са преговорите сега. Когато отидох в Литва, както се спомняте, малкам, проведохме срещи с министър на стопанската дейност и той каза, че това не е приоритет и не, не проявяват почти никакъв интерес към този въпрос. Че това са две противоречиви твърдения. Хубаво е, тъй като има представител на Ирландското председателство, да получим разяснение за това каква е сегашната позиция. Искам да добавя още нещо, преди да преключа. Едно нещо ме притеснява много, а именно подхода на Ханс Петер и на комисията Юри. А именно прокарването на разграничение между трансграничното и нетрансграничното измерение. Разграничение между различни продукти – в това отношение и след това в член 13 се дава възможност на държавите членки в областите, където нямаме факултативен инструмент, да предприемат национални мерки. Това според мен ще доведе до абсолютен хаос. бизнеса и потребителите просто ще са в неведение. Проведох една среща в понеделник с представител на Франция, който ми каза, че факултативният инструмент е доста труден за прилагане, тъй като неговата фирма провеждат проучвания как точно пазаруват младите. Много често отиват в магазина, разглеждат и след това пазаруват по интернет. Все повече и повече младите хора са винаги онлайн. Те са в магазина и се купуват стоката обаче чрез смартфона си. Да речем, отиват в магазин – За тях въжи да речем френския закон. Ако обаче пазаруват по интернет за същата стока, могат да получат по-ниска цена. И тук вече въжи европейското законодателство по въпроса. Значи ще се стигне до пълна бъркотия. Тези млади хора, които са свързани с интернет, използват абсолютно всички възможности просто ще бъдат объркани от е, цялата тази смесица законови изисквания и разпоредби. Мисля, че ще разкрием заетост за юристите, но определено няма да постигнем правна сигурност. Да, може би по-късно пак ще засегнем въпроса. Ако това стане, ние знаем, хората отиват в един друг трети магазин, за да сравнат цените. А, също така и по интернет сравняват цените. А, продукти от Франция, Испания или е, Литва а, могат да си поръчат, защото а, това е възможно, обаче в тези три държави действат три различни правни системи и тогава не избират а, те само продукта, всъщност и а, правото, в рамките на което ще търсят правата си в а, евентуални негативни след, а, случаи. Да, казва председателя, по принцип дискусията сме провеждали вече, но ние вече сме обсъждали и оценката на въздействието, но бих искал да чуя и другите докладчици в сянка. Господин госпожо Гебхард, чудо се какво всъщност искаме. Искаме да постигнем напредък в единния пазар или не? Това е въпроса. Сега по отношение правата на потребителите. На първо място имахме дискусия, както каза господин Майер, по тази тема. Господин Шваб искаше по това време да повиши защитата за потребителите. Сега обаче е, времената са малко по-различни. Ние искаме да има висока степен на защита на потребителите, но трябва да внимаваме какво ще се случи и с рисковете за търговците, ако се промени в тази посока правото. Правото за продажбите. В моя случай аз бих предпочел да се намали риска по единия или по другия вариант. Една компания от Германия или от Франция, ако иска да разшири пазарите си, може не се интересуват от Исландия или Литва, просто защото там мащаба не е кой знае колко голям. И могат да решат да потърсят нещо различно и да им влезе в добра работа, както се казва този на инструмент по избор, не задължителен, факултативен инструмент. Тоест, потребителя е този, който трябва да реши дали да използва даден инструмент или не. Господин Майер е прав. И ако комисията предложи а, такъв факултативен инструмент, тогава бих изразил съмненията си. Ние не искаме със сигурност да се връщаме назад по отношение на постигнатото в сферата на потребителите и тяхната защита в правно отношение. Но трябва да сме също така сигурни, че законът се прилага. Правоприлагането ако не функционира, едва ли ще свърши работа закона на някого, т.е. на тези фирми, които не могат да го употребят в своя бизнес. Има фирми, които а, използват интернет, които са трансгранични това вече се случва в Германия. И аз често правя същото, т.е. отивам си вкъщи и си търся някои неща по интернет. Установих, че ако купа телевизор онлайн, ще ми излезе 100 евро по-ефтино. Да, само че а, какво ще правим с а, ремонт или поддръжка на този телевизор. Или телевизор, но и за всичко друго става дума. Нали? Това са, има продукти, които имат нужда от такава поддръжка, гаранционни срокове и така нататък. Някои продукти лесно могат да бъдат закупени, т.е. Не, не ви трябва да мислите по въпроса за поддръжката. Но това, което искам да кажа, не трябва да намаляваме в никакъв случай а, правилата за защита на потребителите, но и да не, да не създаваме възможности за злоупотреба с дадени елементи от правото. Знаете каква е позицията на, герма... на много от германските а, производители. Да, това е проблем, госпожо Гербхарт. Да, ние създаваме закони, но ако те са безполезни, за какво са? А сред а, моите избиратели в а, Берлин въпроса стои много а, силно именно кое е полезно и защо е, трябва да се постигат нещата в защита на потребителите, но бих искал да продължа да подкрепям идеята, че ако създаваме закони, които не вършат работа на никого, те са безполезни. Благодаря, господин Фокс. Да, благодаря. Аз бих казал на, на господин Кройцман да, а, е, това, че искам да се постигне а, е, напредък а в законодателството и а, е, не знам обаче дали това, кое, за което говорим, не е свързано толкова с. А, личните амбиции на Вивиан Рединг или с истинската защита. За разлика от госпожа Гепхарт, аз се чудя, защо си губим времето с това предложение, а вместо да се занимаваме с а, истинските бариери и прегради. А, осложненията, свързани с различните данъчни системи или нещо друго, което е реална спънка, е, кое, което създава допълнителни разходи. всичко това създава проблеми и за потребителя, и за бизнеса. И аз имам един въпрос. Защо го е, продължаваме да се занимаваме с това предложение? Не трябва ли да бъдем прагматици? Аз се опитвам а, да, прием, а, да възприема практичния подход със своите проектопредложения. Аз се опитвам да подкрепя госпожа Гепхарта по отношение промените в тази директива, но съм притеснен а, по отношение липсата на информация а, за нас, а, по отношение на резултатите от въздействието на това, което правим. Има поредица от сфери, които трябва да бъдат допълнително разгледани, за да се върне баланса в това предложение а, в името на потребителя. А, Що се отнася до отделни а, договори, до това, че могат да се създадат формуляри за типови договори и друго подобно развитие. Потребителя трябва да има правото да откаже някаква поръчка или, примерно, ето при нанесени щети или загуби. Ето защо аз съм предложил поредица от изменения заедно с госпожа Гепхард по, във връзка с а, договори, да кажем, с двойна а, или двойствена цел и Основната идея е, че както бизнеса, така и потребителя трябва да могат да извлекат полза от такива договори. Всичко, трябва, всичко това трябва да бъде приложим, приложимо за всички участници на пазара и в същото време да се създават еднакви условия за всички тях. И за това, господин председателю, искам да кажа, че нямаме единомислие по този въпрос и не трябва да го забравяме. Благодаря. Обещах, че ще има възможност господин Щедемаре да се изкаже по въпроса. Но не разполагаме с много време, защото имаме още една точка от е, дневния ред, за тютюневите изделия. Ако ирландското председателство желая да отговори, може да го направи. Сигурен съм, че те внимателно следяха казаното от колегите. Сега давам думата на представителя на комисията, за да сподели какво е мнението му за представените изменения. Благодаря, господин председател. Най-напред ще кажа няколко думи нещо по въпрос, който беше повдигнат от редица депутати относно оценката на въздействието, характера на инструмента за хармонизация, какъв тип хармонизация се предвижда. Аз искам да се спра непременно на практическия пример, който беше много добър и беше преведен от госпожа Гепхарта, за да видим как точно действа всичко това на практика, но ще бъда съвсем кратък. Първо по оценката на въздействието. В отговор на господин Фокса, ние съвсем не твърдим, че оценката ни е, на въздействието, ние всъщност считаме, че нашата оценка на въздействието е много добра. Госпожа Гебхарт е, каза, че информацията в оценката ни не е достатъчна, но ние получихме цялата информация, която беше на разположение и ние използвахме качествени данни за оценката на въздействието и това беше оценено от службата за оценка на въздействието. Ние а, разчитахме а, на качествени данни, това сме го обявили. Нямаше ясна дефиниция на разходите за а, транзакцията и, и това беше посочено също в оценката на въздействието. Относно минималната хармонизация. Използвам този термин нарочно, госпожо Гепхарта, а не пълна хармонизация. Минималната хармонизация има два проблема. Тя не постига целта да се преодолеят разликите в националните законодателства. Ако няма такава хармонизация, тези разлики ще останат минималната и пълна хармонизация имат и друг проблем. Фирмите, които искат да действат само на национално ниво, да не изнасят. ще имат разходи, които са около 29 милиарда евро, докато факултативният инструмент ще им струва много по-ефтино. Друга тема на която се спря господин Кройцман, онези фирми, които предпочитат факултативен инструмент, те ще го възприемат само ако виждат някакви предимства за себе си. Госпожа Гепхарт приведе един много хубав пример. Някой влиза в магазин, купува стока, но дали купуват а, съгласно действащото законодателство държавата, дали го купуват по интернет чрез а, а, смартфона си и намират по-ефтин и, и намират а, продавач, от когото могат да купят по-ефтино. Има различни а, проучвания, които посочват, че потребителите се интересуват от цената и от репутацията а, на фирмата на пазара. Те нямат е, представа, че има различни правни системи. Те не разбират е, правните разпоредби, дори когато се запознават с тях. Така че те разчитат е, на търговската марка, на репутацията на фирмата. И а, съгласно общото европейско право за продажбите, те ще имат възможността да направят такъв избор, ще намерят по-ефтин доставчик. Има огромни предимства, защото става дума за по-низки цени, освен това нищо не се губи, що се отнася до закрилата на потребителите. Ако потребители иска да направи покупка по интернет, има избора може да отиде в магазин, да каже, ще се купя тази стока, но ако условията в националното законодателство не са достатъчно добри, те нямат представа дали това е така или не. Ние искаме обаче да предоставим на потребителите нещо, което сега не е предвидено в разпоредбите на Рим 1. И сега на господин Фокс. Беше интересно да чуя това, което казахте за оценката на въздействието на комисията върху измененията, представени от евродепутати относно минималната хармонизация. Що се отнася за кодекса за поведение между институциите, всяка институция трябва да реши дали ще въведе промени в оценката на въздействието. Това не зависи от комисията. Ние направихме нашата оценка на въздействието. Тя е много пространна и ние се гордеем с нея. Благодаря, господин председател. Да, ще трябва да приключим по тази тема. Очевидно е, че трябва да се свърши още много работа от докладчиците, за да могат да се доближат позициите при изготвянето на списъците за гласувания. Повторихме част от нещата, които сме разисквали и по-рано, по други поводи. Ще видим при гласуването дали има мнозинство Имаме две ясно заявени позиции, които бяха представени чрез измененията. Най-напред трябва да се изготви списъка на гласуване, за да може да видим какъв е изборът, който е възможен. Ще можем да обсъдим компромисните изменения на 17-18 юни. Разбира се, от вас зависи дали да ги, ще ги възприемете или не, но, но трябва да извършим такава дискусия по компромиса, ните изменения и считам, че тогава трябва да се фокусираме върху структурата на гласуването и на двете ясни альтернативи, които се очертаха. И тогава депутатите трябва да вземат собствено решение. Ако вземе превес мнението на госпожа Гепхарт, може да поискаме допълнителна оценка на въздействието. Но мисля, че времето за отваряне отново на оценките на въздействието вече е отминало, защото трябва сега да се вземат решения. И ще зависи изцяло от съвета, независимо дали при ирландското или литовско председателство да се вземе най-сетне решение. Господин Майер и госпожа Гебхарт е, изложиха гледните си точки. Не зная дали са докладчиците искат е, да вземат отношение в заключение на това разискване. На 17-18 юни ще обсъдим как искате да се процедира с компромисните изменения. Двамата са докладчици. Приемат ли този подход? Благодаря на представителя на комисията този път намерихме време. Сега преминаваме към дис... разискването за тютюневите изделия, а не за тютюнопушенето. Uh, so now, um, if, um, if we could please have some silence, because we need to get straight on. Um... Моля за тишина в залата, защото трябва да продължим The... Има представени множество изменения по директивата за тютюневите изделия. 481 изменения. Господа Штайлер е тук, групата на социалистите и демократите, господин Кройцман. Моля за вашето внимание. Вие замествате господин Шмидт или той ще дойде? Добре, господин Викстром не е тук, господин Билан не е тук. Може би ще се върне по-късно. Да, ще се върне. И не зная кой ще говори от името на Европейската комисия по въпроса. Господин Рис, кой е представителя на Европейската комисия? Кой води екипа на комисията по въпросите на директивата за тютюневите изделения? Господин Шницелцелс. Шничелс. Сникълс. Sorry, I'm not sure, but, but you can introduce... Може би ще се представите по-късно. Не съм убеден в правилното произношение. Ръководителя на отдела за контрол върху тютюнопушенето. Аз съм убеден, убеден, че съветът ще изслуша много внимателно разискванията. Дами и господа, уважаеми колеги, Както Малкън Харбър току-що каза, получихме 481 предложения за изменения. Радвам се да кажа, че има, кажа, че има някои области, по които имаме възможност да постигнем компромиси. Въпреки това, има и такива области, които представляват а, повече проблеми и по-голямо предизвикателство. Ще започна с лесната част. Що се отнася до член 3, повечето от измененията са свързани с делегираните актове. Ние сме съгласни, че компетенциите, що се отнася до максималното съдържание на вредни вещества в тютюневия дим, са възприемли, не създава проблем. Относно нотификацията, обхващането на Останалите продукти, които съдържат никотин, както и такива, които съдържат ароматизатори. Няма да има изискване за нотификация, за да може да се облегчи прилагането от малките и средни предприятия. Други изменения имат за цел изключването на други съдържащи никотил на изделия, освен на тютюна. Те също не трябва да бъдат обхванати изискването за нотификация. Осми член има множество изменения. Тук говорим за описанието на изделието. Има изменения, които водят до заличаването на позоваване на диаметъра на цигарите. Аз приемам член 12 в формулировката, представена от Европейската комисия. Не трябва да има подвеждащи елементи на опаковката. Не трябва да има такива елементи, които да предполагат, че съответното тютюнево изделие е по-малко вредно. Тези обозначения на опаковката а, са понякога само а, рекламни. Те нямат за цел да подвеждат а, а, потребителите. Информацията върху опаковката, както а, и предупрежденията за ефекта върху здравето, а, трябва да се имат предвид. Цигара, цигарите могат да бъдат с различен диаметър, стига те да са поставени в стандартизирана опаковка. Може да сме мнение, че всички цигари са, са вредни, независимо какъв е техния диаметър. И тук трябва да бъдем последователни. По член 14 борба срещу незаконната търговия. Надявам се да можем да постигнем компромис. Измененията тук целият по-добър, по-ефикасен контрол върху тютюневите изделия, за да се възпре незаконната търговия. Важно е да се гарантира е, че трябва да се да не се допуска дублирането или фалшифицирането. Ако се използва трета страна а, за складиране, Той трябва да бъде независим от търговеца. Има изменение в този смисъл. Член 16 също не води до особени спорове. Говорим за трансграничните продажби от разстояние. Всички изменения посочват, че подобни продажби трябва да бъдат забранени, тъй като няма възможност да се провери каква е възрастта на купувача. Предлагам също забрана на разпространението на безплатни или продукти, които са по-ефтини. Изменение 391. Освен това, не трябва да има излагане на тютюневи изделия в търговските обекти, където се предлагат. Аз не съм убедена от изменението, което твърди че след като има предупреждение върху опаковката, всичко е наред. И на последно място изделия, които съдържат никотин. Тук има различни подходи. Някои от измененията посочват, че всички те трябва да са обхванати от директивата за медицинските изделия. Други предлагат, че само някои от тези изделия, съдържащи тютюн, трябва да бъдат обхванати. Други твърдят, че всички тези изделия трябва да бъдат обхванати от регламентите, свързани с тютюневите изделия в аспекта, свързан с защита на потребителите. Според мен, мястото им е в директивата за медицинските изделия. Аз съм сред онези, които считат, че онези, които искат да се откажат от е, тютюнопушенето е, да могат да разчитат, че ще е, закупят продукти, които са ефикасни. Например, лепенките, никотиновите лепенки или друго изделие. Има аргументи на потребителите, които ни казват, че не използват електронни цигари, за да спрат да пушат, а по-скоро ги използват за удоволствие. Имаме изменения от групата на зелените и някои други. Има предложение за приложение, в където да се включат регламентите, свързани с защита на потребителите, които да бъдат прилагани в това отношение. Има изменения, свързани с преходни периоди, които следва да се удължат. Аз ги подкрепям. Това беше лесната част. По-малко спорните области от предложението. Сега нека да преминем към по-трудните. И тук искам да фокусирам вниманието ви върху два въпроса. Първо, член 6 за съставките. Има изменение, което предлага да забраним всякакви допълнителни съставки. В други изменения се предлага някои традиционни съставки да бъдат обхванати в изключени, от изключения. Такива, които се използват по-възрастни потребители. И тук има най-разнообразни мнения, което ще направи по-трудно да се постигне компромис, въпреки че ще положа усилия в тази посока. Лично аз считам, че кофеинто и витамини и други съставки могат да потикнат младите хора към започване на, на употреба на тютюн. Затова трябва а, да се а, намалят ли тяхното съдържание. Също време считам, че потребителите трябва да имат избор, ако действително желаят да ползват тютюневи изделия. Затова такава формулировка, че въжи само за възрастните хора, не бива да застрашава целите, които сме поста... се поставяме в този законодателен акт. И затова нека да не предлагаме решения, които няма да са ефикасни. Има доста различия, що се отнася до член 6, точка 10, където са обхванати изключенията. Аз предлагам да се заличи изключението и имаме доста предложения за изменения в тази посока. Други изменения обаче са за запазването на изключението и за е, използването за тютюна за задъвчене и шведското сухо емфине. 8, 9, 11 и 13 е, членове. По тях някои колеги предлагат е, да не се да не се определя минималния шрифт за за шрифта на надписите, с които се предупреждава за вреда върху здравето и а, каква част от опаковката да бъде обхваната. Някой предлага да е 70, 75, дори 80 и повече процента. Някои са за въвеждането на опростените опаковки. Също а, съществува различно мнение къде точно да фигурират тези надписи, дали отгоре или в долната част на опаковката. Някои също са а, с различни мнения относно формата на опаковката, а, дали да се а, използват, а, да речеме, а, такива, които приличат на турбичка а, или пък а, са цилиндрични. А, виждаме, че мненията, които се излагат, са доста разнообразни и това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени. Трябва да намерим такова решение, което да бъде приемливо за всички и за това аз проявявам един интерес към мнението, което ще изразите. Господин председателю, измененията, които получихме, са в най-различни посоки и нямам време да представям всяко едно от тях подробно, но се надявам, че се умях да обхвана най-важните. Има разминаване в мненията на колегите. Ето защо ще е много трудно да се постигне компромис. Независимо от това, аз оставам оптимист и се надявам, че ще изготвим компромисни изменения по въпросите, които очертах тук. Аз очаквам вашите предложения бих искала да приканя колегите да вземат предвид факта, че въпреки, че аз съм отворена към вашите предложения, може да бъде понякога много трудно да ги отразя, защото се налага понякога да вземаме трудни решения при простигането на компромиси. И така очаквам вашите мнения, вашите гледни точки. Те ще са от особен интерес за, мас, за мен и аз очаквам, че ще можем да намерим компромиси. Благодаря ви за ясното представяне на всички изменения, което бе много полезно. Да чуем докладчите в сянка, които може би ще защитят внесените от тях изменения. Госпожа Стайлер. Благодаря на докладчика. Първо искам да й благодаря Макар, че, както знаят, няма много подкрепа от моята група. По компромисните изменения мисля, че можем да работим заедно и да постигнем някакъв компромис, за да могат и социалистите, и демократите да подкрепят някои от тези изменения. И така, има консенсус по въпроса за трансграничните продажби на цигари. Това трябва да включва и забрана на а, излагането на цигари. местата, където се излагат цигари, има такава забрана в а, Шотландия. Това се отразява много върху младежите. През 2006 46 на 100 от тинейджерите са виждали цигарен такива центрове и те си спомнят видените марки на подобни изложбени места. Когато се въведе такава заграна, забрана, намаля процента на пушещите. Аз съм и за забраната за безплатните продукти и изделията с отстъпка. Приветствам и компромиса и регулирането на електронните цигари. Но съм разочарована от измененията за ментоловите цигари и това, че метола не е толкова вреден като други добавки. Мога да ви уверя, че има много научни доказателства против използването на добавки. В парламента чухме мнението на Центъра по ракови заболявания в Германия. Той ни каза, че ментола има вредни последици за здравето. Увеличава възможността от рак, тъй като улеснява вдишването на тютюневия дим. В парламента ние носим отговорност за здравето на потребителя. Ментоловите цигари са не само вредни за здравето, те са вредни и защото подвеждат е, потребителя. Относно опаковката. Аз съм за опростена опаковка, но си давам сметка, че за някои групи това е прекалено много. Макар да сме свидетели на успеха на този тип опаковки в други страни извън Европа. Предупрежденията за ефекта върху здравето на опаковката са нещо, което успяхме да постигнем при преговорите от 2002 година, като член на Комисията по околна среда. За първи път имаше графични предупреждения. Намаляването на процента от 75 на 50 на 100 определено е нещо, което мога да подкрепя. Иначе като цяло съм много притеснена, че ще се ограничат правата на държавите членки да предприемат допълнителни мерки към директивата. Е, единният пазар се използва за налагането на ниски стандарти, които са в полза само на тютюневата промишленост. Аз няма да използвам вътрешния пазар в ущърп на здравето на европейския гражданин. По-настоящем позициите ни по някои въпроси изглеждат е, да са диаметрално разположени. При все това искам да благодаря на колегата, защото тя е открита и, и съм сигурна, че ще постигнем някакъв успех. Благодаря. Благодаря господин Кройцман от името на госпожа Шмидт. Аз съм докладчик сенка в комисията ИТРЕ. И е много интересно това, което чух от колегите от социалистите и демократите. То е противоречи на това, което чух от госпожа Стайлер. Много интересно ще е при гласуването в пленарна зала, тъй като имаме различни мнения в Комисията по околна среда, в Итрич и тук. Оли Шмидт е, иска да каже следното, тъй като аз представям неговото изказване. Той благодари на докладчика за работата по компромиса и за отразяването на много от неговите изменения, особено за изключението на шведското емфиешност пълна подкрепа за компромисното изменение. Има и някои притеснения, които не ги визира изрично. Относно ментола, забраната е рискована, може да доведе до несигурно за бизнеса и за потребителите, ако няма ясно насоки дали то вкусителите ще бъдат е, позволени или не. Оли Шмидт е готов да поручи компромис по този въпрос. И основната цел е младежите да не пушат. Всички са съгласни с това. За тази цел се нуждаем от повече програми. В Германия има сериозни програми, които са много успешни според статистиката намалява броя пушещи младежи. Ако младежите не пушат, това е много хубаво. Но за мен това е добре не само за здравето, но това е факт, е, че родителите, средата, където живеят младежите, също ги помагат и насърчават. За тънките цигари Оли Шмидт иска да се запази предложението на комисията. Той не е за забрана на трансграничната търговия, но смята, че въпросът е труден въпрос. Тук е готов да се намери компромис, макар че има мнозина, които са за забрана на този тип търговия. Това е мнението на господин Оля Шмидт. Благодаря. Господин Билан. Внесени са близо 500 изменения към доклада на госпожа Ханслек. Тя ще трябва доста да се потруди, за да намери компромисни предложения. Остават си още някои проблемни въпроси. Съгласен съм с предложението на комисията да се забранят всички добавки в вкусители, които подвеждат потребителя. Трябва да се забранят всички подвеждащи добавки. Не смятам, че диаметъра на цигарата има някакво въздействие върху избора на дадено лице дали да пуши. Ние трябва да регулираме само предлагането на пазара на тези цигари. Потребител винаги трябва да има право да избира, но той трябва да бъде информиран, че независимо от размера и формата на цигарата, всяка цигара е вредна. Ако искаме конс... потребителя да взима информиран избор, то трябва да има преди всичко избор. Относно добавките, съществените добавки трябва да бъдат позволени. А по въпроса за ментоловите цигари, Много често те се избират от по-възрастните потребители, това го каза и госпожа Ханслик. Те не са толкова привлекателни за младите пушачи. Според мен ментола трябва да бъде изключен от приложното поле на директивата. Що се отнася до онлайн продажбите, дистанционните продажби, имам друга позиция по въпроса трябва да се забранят, защото така е по-лесно на младежите да започнат да пушат. Относно предупрежденията, графичните предупреждения, имаме преди смесени предупреждения, текст и снимков материал. Не мисля, че трябва да се стандартизират на 100% всички опаковки, защото това противоречи на духа на вътрешния пазар. Относно продуктите, съдържащи никотин, тук съм съгласен с госпожа Ханслек. Всички тези изделия трябва да са в обхвата на директивата 83-2001. Всички тези изделия трябва да имат и прагова възрастова граница. По член 14 имам внесени много изменения. Няма време да се запозная с всички от тях, но мисля, че трябва да се позволи известна гъвкавост при опаковането на различни изделия. Относно бройката в отделните опаковки, опаковката трябва да е максимално малка, за да може да има колкото се може по-малко артикули в нея. комисията да представи становището си по измененията и след това ще дам думата на госпожа Стайнлих. Госпожа Ройтова, извинявайте, пропуснах ви. Първа е госпожа Ройтова. Благодаря ви, господин председател. Не завиждам на докладчика, тъй като нейната задача е много сложна. Има редица противоречащи се изменения, по които ще имаме и разнобой в становищата в пленарна зала. Аз съм доктор по медицина и няма да се изненадате, че имам ясна позиция по този регламент и това, което той трябва да урежда. Като член на комисията ИМКО, всички подвеждащи текстове реклами трябва да бъдат елиминирани. Това е основната цел. Но принципната цел, която е свързана с нещо, което вече, по което вече се договорихме, е борба с тютюнопушенето като такова. Това е основната принципна цел. Комисията е направила стъпка в правилната посока, за да обезкуражи младежите да не пушат. Няма да направим нищо по отношение на дългосрочните, дългогодишните пушачи. Независимо как ще уредим опаковката, размера на предупреждението и така нататък, това няма да има ефект върху дългогодишните пушачи. Само, че трябва да създадем условия младежите да не се превръщат в пушачи. Това включва и тънките цигари, Създава се впечатлението, че те не са толкова вредни, защото са малки, тънки. По този въпрос смятам, че цигарите не трябва да изглеждат привлекателно и трябва да имат един и същи вид. Няма да повтарям вече казаното. Относно оценката на риска, Вместо нашите собствени лични впечатления, трябва да стъпим върху научните факти. В дебата става ясно, че има различни становища по въпроса до къде можем да стигнем. Цитира се като пример Австралия, само че там решението не е било толкова трудно. Тук говорим за 27 държави членки, които трябва да се споразумеят. А в Австралия има само 22 милиона жители, така че там е по-лесно. Така или иначе има проучвания. Въпросът е дали те не преследват само някаква конкретна цел. Дали са наистина безпристрастни комисията трябва ясно да посочи източниците, които е използвала. Защо според нея еди коя си мярка ще повиши привлекателността на цигарите, защо е еди кое си е по-вредно и така нататък. Трябва да научим какви са научните факти. А по друг въпрос. Сега тютюневата промишленост инвестира в развойна дейност – много скоро ми се струва, ще има цигари, които ще могат сами да елиминират най-вредните вещества, които се произвеждат по време на горенето на тютюна. Това означава, че пасивните пушачи няма да са изложени на тези вредни вещества повече – това ще е истинска революция. Ако наистина са възможни такива химически реакции, които елиминират тези вещества, би било много хубаво. Трябва да следим това. Ето защо аз съм внесла изменение свързано с въздействието върху пасивните пушачи. Този тип информация трябва да бъде разпространявана от фирмите и ние трябва да следим какво е положението в това отношение. До известна степен трябва да признае, че има доктори, които препоръчват на пациенти, тежки пушачи, да да минат на такъв тип изделия. И тук проблема е как точно да се информират е, хората за ефекта от тютюнопушенето. Така стигаме до рекламата на тютюневите изделия. Ако сме прекалено строги и не позволим нови открития с доказан ефект, да стигнат до пазара, това ще има негативен ефект. Искам да попитам комисията, защо след като е получила информация от тютюневата промишленост по въпроса, не е предвидила подобна възможност, а именно за това, че ще бъдат пуснати на пазара подобен тип нови цигари, които нямат такова вредно въздействие върху останалите. Въпросът ми е, разполагате ли с тази информация и как ще подходите към рекламата на подобни нови продукти? Благодаря за изключително информативното ви изказване. Господин председател, колеги, Наистина въпросът, с който се занимаваме е изключително сложен, защото твърде много са аргументите на тези, които не желаят да се затварят тютюнопроизводството, производството, като например работни места и така нататък. Но трябва в същото време да намерим и пряката връзка, която ще ни помогне да намалим и да премахнем тютюнопушенето. Господин Борисов, бих, бихте ли намалили скоростта, с която четете, тъй като е непреводима? Така, ментовите цигари. Ментовите цигари не трябва да бъдат разглеждани като е, другите. Поне 90 години са минали, откакто за пръв път ментовите цигари са били въведени или представени на пазара. А ако се премахнат ментовите цигари, тогава ще има две отрицателни а, два е, е, отрицателни резултата. Единия ще бъде, че а, няма да имат а, избора а, пушачите, а втория, че ще, тези, които са свикнали към ментовите цигари, ще потърсят незаконните или фалшивите цигари, които а, ще увеличат а, заплахата за тяхното здраве. А, има достатъчно доказателства, които а, подкрепят тезата, че ментовите цигари не са по-вредни от другите. Ето защо аз смятам, че трябва а, да се а, съсредоточим върху етикетирането и информацията, която се поставя върху етикетите и това тя да отразява реалиите. Въпросът обаче за продажбите онлайн на тютюневи произведения е съвсем друго нещо. Аз смятам, че за момента а, че транс, аз съм на мнение, че трансграничното трансграничните продажби на цигари и тютюневи произведения трябва да бъде забранено онлайн. Поне за сега. Благодаря много. Благодаря много на всички, които се изказаха. Мисля, че има доста въпроси, които ясно бяха зададени към вас, представителите на комисията, така че я давам думата, за да отговорите. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на първо на докладчика и на докладчиците в Сянка. За... Искам да благодаря на всички, които толкова информативни изказвания направиха. Искам да се извина от името на господин Рис, който е ангажиран с друго заседание в момента. Няколко... Разбира се, няма да можем да отговорим на всички въпроси. Така, пак, а, опаковките и етикетирането. Научните доказателства са ясни а, по отношение на това, колкото по-голяма е картината или снимката, толкова по-видима е тя. Това е ясно. И в този контекст искам само да ви напомня, че има поредица от държави членки, които имат три официални езика и ако ако поставят по три на трите езика тези надписи, 65% от повърхността на опаковката ще бъде заета от надписа. А поне това е а, решението, което беше а, огласено от Съда на Европейския съюз. Нашето предложение е да се остави достатъчно място върху опаковката, за да могат компаниите да поставят своето лого и знаци. Така, тънките цигари, цигарите Slims. Те имат потенциала да подвеждат потребителите и опаковките опаковките а, съдържат, на опаковките се съдържа информация, в а, която а, ви подвеждат с това, че е, ето така изглеждайки цигарите са по-малко вредни или пък можете ето този промоционален а, вариант, който ви показвам, а, се изпраща на някои а, дами, които са пушачки и а, с въпрос имате ли приятелки, а, на които бихме могли, а, бихте могли да, а, да подарите такива а, цигари. Всичко това, разбира се, се използва като подвеждаща информация. Ци... Е, тънките цигари е, наистина а, по изследвания, по проучвания се разбира, се възприемат като по-малко опасни или вредни за здравето. Освен това, има значително повишаване на обемите продадени тънки цигари. 32% е увеличението от 2006 до 2009. Е, при това, това са условията на криза вече. Комисията предлага забраната на продукти, а, които имат а, вложен много силен аромат, като на ванилия, например, или мента. Но а, научни изследвания има, които показват, че тези аромати а, привличат хората и това помага на много младежи да пропушат. А, има цигари, които имат в филтъра си вложена капсула с аромат на череша или нещо друго толкова вкусно и привлекателно. Това увеличава възмож... а, вероятността младежите да опитат такава цигара и по този начин да започнат да пушат наистина всичко това а, касае най-вече младите. Когато има аромат, който далеч не се асоциира с опасност или с вреда, е много по-голяма възможността да, се, да бъдат привлечени младите към такива опасни продукти. Американците а, опитаха точно това, да се забр... а именно да се забрани с тези аромати да се а, произвеждат. Те обаче а, бяха извикани пред Световната търговска организация и загубиха а, делото. Така, третото. Електронните цигари. Нека да поясна нещо. Може би нещо не, не е разбрано съвсем в нашето послание. Комисията иска да има електронни цигари, но иска да има електронни цигари, които им помагат. Не искаме да ги забраним, но искаме да са безопасни, да са ефективни и да са добро качество. Когато разсъждаваме по въпроса за правилната или подходящата а, законова рамка по отношение на електронните цигари, ни трябва да мислим за как можем да направим необходимото, да сме сигурни, че са безопасни и че са ефективен заместител. И а, как да видим, как да направим необходимото тези електронни цигари да не се превърнат в входна врата към пушенето за младите. Според едно изследване във Франция, което излезе преди няколко дни, 64% от децата на възраст 12 до 14 години не са опитвали да пушат но са опитвали електронна цигара. Ето, това отново потвърждава фактът, че електронните цигари са много привлекателни за младите. Ето защо ние трябва да мислим много внимателно по отношение на законодателната рамка. И ние намерихме подходящи елементи в е, ам, законите, касаещи м, сферата на медицината и лекарствените средства. Ако има заместители на никотин, който а, като заместител се ползва за лечение на тютюнопушенето, то тогава може да бъдат използвани. Така, по отношение забраната на промоционалните пакети и а, определяне на някаква възрастова граница. Да, това може да помогне, но поради принципите на субсидиарността а, не можем да го направим. Новаторските тютюневи а, продукти – Знаем, разбира се, че не сме против иновациите, но трябва да има 100% гаранции, че тези нови продукти са безопасни или с по-малка степен на опасност или вредност за здравето. Искаме да напомним на парламента, че през 2001 година той взе решение а, по отношение рекламата да не се казва, че е по-малко вреден или по-малко полезен или повече полезен, защото спрямо какво е всичко това по-малко или повече. Просто помислете. Накрая искам да благодаря за многото работа, която е впечатляваща по обем и сериозност, която сте а, извършили в това отношение и ние искаме да продължим работата си с вас. Да, благодаря а, за това, че отговорихте толкова ясно на всички въпроси. А, времето ни изтече. Искам да благодаря на преводачите, че ни позволиха да а, приключим а, с закъснение. Компромисните изменения ще са наистина добри. На 18 юни е засед... следващото ни заседание и се надявам тогава да ги приемем. Пожелавам ви къс... късмет и се надявам да постигнем кое... всичко, което сме решили. От 3 часа ще говорим по темите за подвеждащата реклама.